Господин Ансип има думата. Господин комисар, ще изчакаме момент. Един кратък момент. Започваме с речта на господин Анцип. Заповядайте, комисар Анцип. Уважаеми господин председател, от членове на Европейския парламент, днес Европейската комисия направи сериозен напредък по отношение на одобряване на пакета от мерки за цифрови единен пакет и инициативите свързани с това. Първата от тях ще подобри трансграничната търговия в Европа, ще подобри доверието и ще да сложи край на дискриминацията. Втория отговор към новата дигитална реалност е модерен подход към платформите и правилата за излъчване на информация. И двата пакета отразяват ангажимента на комисията към цифровия единен пазар и стратегията за него, която аз ви представих в Страсбург преди една година. И двете са от изключително значение за правилно функциониращия цифров единен пазар във всички страни на Европейския съюз. Нека започна, като ви разкажа повече за пакета за електронна търговия. Искаме да отворим пазара на електронна търговия, така че той да се превърне в истински пан-европейски пазар и условията за търговците и потребителите да са еднакви във вътрешните граници. Въпреки, че има все повече и повече правила, във връзка с това, нарастването на електронната търговия вътре в Европейския съюз е доста бавно. Това трябва да се промени, защото и бизнеса, и потребителите заслужават повече. Те не трябва да бъдат ограничавани да работят само в рамките на своя местен пазар трябва да могат да се възползват от възможността на единния цифров пазар в Европа. Нашия пакет разглежда три основни области. Първо, спира неоправданата дискриминация както онлайн, така и офлайн. В един истински единен пазар не трябва да има дискриминация към вас въз основа на вашата националност, местоживеене или място на установяване. Разбира се, не означава, че ще накараме компаниите да продават на всякъде в Европа, но ако даден потребител стигне до техния онлайн магазин, то той трябва да бъде третиран по същия начин, по който са третирани и местните клиенти. Това, разбира се, не е свързано с задължение да се предоставят услуги или продукти извън границата. Въпросът е, че каквото предлагат на вътрешния пазар, в своята страна това трябва да предлагат и на европейския пазар. След това ще увеличи прозрачността във връзка с цените и ще подпомогне регулаторната рамка по отношение на доставка на продукти и услуги. Това ще даде възможност на потребителите да получат по-добри и а, по-изгодни сделки, както и ще увеличи техния избор. Ще помогне на повече търговци на древно да стигнат до нови потребители. Ще създаде допълнителна работа за доставки и доставчици. И отново пак искам да кажа, не е необходимо, нямаме намерение да налагаме единна цена за цяла Европа. Освен това, нашия пакет ще увеличи доверието на малките и средни предприятия и на потребителите в електронните услуги и продукти и ще засили налагането на правилата за защита на потребителите в целия Европейски съюз. Ще засили и сътрудничество между националните органи за защита на потребителите. Общо тези мерки имат за цел да премахнат основните бариери пред електронната търговия. Господин председателю, уважаеми членове на Европейския парламент, онлайн платформите са нова реалност – на която трябва да отговори Европа и която Европа трябва да приеме. На съвсем кратко време те промениха нашия дневен живот, как ние продаваме, купуваме, пътуваме, как научаваме нова информация и как се забавляваме. Те носят много ползи на потребителите, на обществото, на бизнеса и на малките и средни предприятия. Водещия принцип и цел е да се създадат правилните условия, които да позволят на платформите да работят и да се развиват в единния цифров пазар. Това обаче трябва да става в една свободна и справедлива среда. Това означава, че трябва да има еднакви условия, за да има справедлива конкуренция. всички, които се занимават с този вид търговия, трябва да спазват едни същи правила и да не упражняват дискриминация. Нашата оценка показва, че платформите са иновационни, имат положително въздействие върху нашата економика и увеличават конкурентоспособността. Също така, Европейския съюз е доста добър в сфери като електронна економика, финансова економика, и други подобни, за да може да се справят добре и да се развиват добре всички платформи, включително и европейските, се нуждаят от среда, която дава правна сигурност. Поради тази причина ние в своето съобщение сме пределно ясни. Няма да има нови хоризонтални регламенти за регулаторите или за платформите няма да променяме настоящата рамка за развитие на електронната търговия и съответните отговорности заложени в нея. Разбира се, платформите, както и всички интернет доставчици и участници на пазара, трябва да спазват европейското законодателство и основните права. Те също така трябва да спазват своята отговорност по отношение на съдържанието и да има прозрачност за техните дейности. Това са важни принципи и поради тази причина ние подхождаме от гледна точка на проблема. Тоест, ако видим проблем по отношение на платформите, в а, отношение на правила за интелектуална собственост, ще го разрешим. Ако има проблем с а, телекома, това ще бъде решено в рамките на пакета за телекомите. Първите стъпки в тази област вече са предприяти с нашето предложение за директивата за аудиовизуални медии, която е част от, от новия инструментариум. Принципите, които споменах, се отнасят и до излъчването на информация, при което имаме сериозно присъствие на платформи излъчване на съдържание при поискване Play on Demand. Днешните правила трябва да се променят, за да отразят тази нова реалност и за да сме сигурни, че всички спазват едни и същи правила. Тъй като нещата работиха добре, не е необходимо да се променя принципа на страна по происход доставчиците на медийни услуги и съдържание ще продължат да се подчиняват на правилата в страната, в която са установени. Нашето предложение ще даде и по-голяма гъвкавост по отношение на правилата за реклама и ще подпомогне възможността да се увеличи важността на тази задача в европейски мащаб. Ще помогне потребителите, които гледат и слушат онлайн. Ще помогне и работата на медийните регулатори. Очаквам да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент, така че да можем заедно да превърнем тези два важни пакета, тези две вежни предложения в реалност. Те са от изключително значение за изграждане на единния цифров пазар, от който се нуждае Европа. Пазар, от който ще могат да се възползват всички европейци. Благодаря ви. Grazie, Ora passiamo agli interventi in nome dei gruppi. Благодаря. Сега преминаваме към изявленията на политическите групи. Господин Шваб. Благодаря. Уважаеми колеги, господин Ансип, Поздравления за този пакет. Ние смятаме, че Европейската комисия, поне според е, Европейската народна партия, предприема много смели стъпки в тази област. Област, за която все още имаме нужда от повече информация, за да сме сигурни, че предприемаме правилните мерки. Една правилна мярка е мярката за геоблокинга. Създаде се нова ниша, която е важна за потребителите. Има много, оказва се, интерфейси, в които, за които имаме нужда от единство в Европейския съюз. Естествено, тук или там ще имаме критични забележки при преговорите. Някои има гласове, където, които са по-критични, но така или иначе нашата цел е всички европейци да имат полза от този пакет. Господин комисар, казахте, че при платформите ще искате хоризонталност. Това е вероятно правилната стъпка. Но по отношение на мрежовата сигурност започнахме с определени мерки. Това е добре. Вие казахте, че ще бъдат предприяти допълнителни мерки в определени сектори, където е необходимо. Ние подкрепяме този подход, защото той осигурява една частна конкуренция в Европа и с, с трети страни трети страни, които работят с Европа. В крайна сметка, ние искаме европейският единен пазар с 500 милиона потребители да даде предимство именно за тези потребители. Благодаря. E Благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Гепард. Благодаря, господин председател. Господин Ансип, благодаря за това, че ни представихте този пакет. Е, трае доста дълго време, но най-накрая пакетът е факт и ви благодаря за това. Парламентът работи още от 2011 година за този пакет. Мисля, че в аналоговия свят не може човек да си представи а, един купувач да бъде изгонен от магазина, защото идва от друга страна. Това трябва да въжи и за интернета. Това е нещо, което преследваме с геоблокинга. Това трябва да предотвратим, защото тук не става дума само за дискриминация, защото хората биват в крайна сметка дискредитирани от това, по това откъде идват тези хора или пък къде има е издадена картата, кредитната карта. Вие също казахте, че няма да искате хоризонтален подход по отношение на платформите. И аз ви поздравявам за това. В доклада ни от януари като парламент казахме, че това би било погрешният път, защото платформите са много различни и човек не може да предприеме едно решение за всички платформи. Трябва да се огледат специфичните проблеми в тази област и да се реагира секторно. Мисля, че това е правилният подход. Така може да продължим. Нещо, с което също трябва да се занимаваме, занимаем. Това е повече прозрачност. Повече прозрачност при покупките в интернет, за да могат гражданите да получават прозрачни информации, да, да знаят, да са сигурни, че няма скрити е, такси, и да са сигурни, че няма да получат отговор от доставчика. Съжаляваме, не може да ви доставим продукта, защото таксите за, на почтата са прекалено високи във вашата страна. Това е следващата стъпка да се помисли за, услугите, за почтенските услуги, за доставката на пакети в държавите членки. Благодаря. А сега от името на ЕКАРЕ господин Хенкел. Благодаря. Господин комисар, аз съм живял в този бранш и виждам, че Европа капитулира, капитулира постепенно по отношение на този бранш. Италианците имат оливете, е, англи, англичаните имат ICL, а вече нещата се случват повече в Америка и в Азия, но не и в Европа. Факт е, нямаме диги... единен цифров пазар. И нашата политическа група смята, че страдаме прекалено много от лекарството повече Европа, но не и в този случай. За това подкрепяме вашата работа и тази на колегата Еттингер. Благодаря. А сега от името на либералите госпожа Шаранцова. Благодаря, господин председател. Благодаря заместник председателя на комисията за това, че сте тук, както и за направеното предложение. Както вече казах, продължете да работите в същия дух, настоявайте пред всички институции, сред които и съвета, да направят което е необходимо в областта на цифровия единен пазар. Решението, което беше взето тази седмица, показва, че Европейската комисия е сериозно решена да играе важна роля в цифровата революция. Но не Цялото предложение се приема от всички. Моята група и цяло подкрепя предложенията за цифрови договори. Аз бих искал да ви насърча да премините и към Рефит, за да може тези досиета да се деблокират. Относно портативността, има опити да се въведат също и системи за проследяване на а, пратките. Ние като група Алди искаме да има балансиран подход. Необходимо е да се борим срещу геоблокирането, съчетано с прозрачност в доставките на колетни практи. Така ще се създаде повече доверие сред потребителите и бизнеса. Освен това ще се нуждаем и по-убедителни аргументи, свързани с платформите и допълнителните действия, защото дефинициите са толкова широки, че са прекалено общи. Това води до свръхрегулиране, което не бива да се допуска. Благодаря ви. За ГУЕ давам думата на господин Де Йонг. Комисията винаги иска да разгледа правилните правила по отношение на дигиталния цифров свят. И това не е нелогично, но ми се струва, че не се вземат предвид реалните проблеми на потребителите. Комисията признава, че за малките и средни предприятия е често много трудно да излезат напред в резултатите на търсачките. За това са необходими сериозни средства. Освен това, те имат нужда от помощ за подходяща сигурна, сигурност и потребителя трябва да има ясна представа за всички възможности на пазара, така че комисията може би трябва да помисли за нещо като саморегулация, дали то не би решило проблема, защото би било трудно на малките и средни предприятия да участват адекватно поради финансовите ограничения. Друг практически проблем, с който се сблъскват потребителите, са да речем цените на билетите и резервациите по интернет. Има много компании, които би трябвало да предлагат еднакви цени в целия Европейски съюз, но няма достатъчно прозрачно, за да сме сигурни, че това е така в цяла Европа. И често се оказва, че билети се предлагат онлайн, а също така от организаторите на концерта на различни цени и може би комисията може да реши какъв е, какво е решението. Госпожа Реда за зелените. Благодаря отдавна очакваното решение по регламента за геоблогинг можеше да бъде и по-добро, ако имаше повече амбиция, защото се обръща внимание на приложимото законодателство. Също времено обаче се пропуска същината на проблема. Когато питаме потребителите какво мислят за геоблокираните, те казват, да, това видео не е на лице в вашата страна. Видеоматериалите са изключени от регламента. Така че няма задължение за премахване на геоблокирането. Има прекалено много геоблокиране на материали, обект на авторско право, особено на видеоматериали. Къде ще се решат тези проблеми? Не виждам нищо в аудиовизуалния регламент, за да не се допусне гео блокиране на видеоматериали, които не са обект на авторско право. Има проблеми с авторското право. Често обаче по търговски причини продавача може да реши, че е по-добре да наложи ограничения нека да се наложат такива мерки, че крайният резултат е, да бъде премахване изцяло на възможностите за геоблокиране. Барбара Капел има думата. Благодаря. Господин Ансип, вие преди около година ни представихте стратегия за вътрешния цифров пазар. Там се говореше за по-добрия достъп да, за потребителите и за предприятията, говореше се за по-добра електронна търговия. Казахте тогава, че 11 милиона евро могат да бъдат спестени, ако има по-добра онлайн търговия. Освен това, говорихте за това, че ще бъдат намалени цените за доставките. И освен това говорихте и за геоблокинга, за нуждата от баланс между интересите на потребителите и предприятията. И накрая говорихте за дигиталното съдържание. Искам да кажа, че днешният пакет върви в посока на подобряване на защитата на потребителите, улесняване на онлайн търговията. Хората ще са доволни, ако могат по-лесно да купуват онлайн, но по принцип – и по принцип може да се каже, че ситуацията се подобрява. Подобрява се и факта, че ще има борба с нелегалните сайтове и ще бъде укрепена сигурността в интернет. Говорите също така за 20% видеосъдържание с происход Европа. Това е много интересно предложение и го подкрепям господин Каринч. Priekšsēdētāj, kungs, komisār kungs, manā bērnībā, es skatos pa zāli. Благодаря. Спомням си като дете. И като се огледам в спомените на повечето от нас като деца, покупката се състоеше в даване на пари и получаване на стоката. И се прибираш вкъщи. Така сме път, купували всички ние, така сме пазарували. Но от времето на моето действо нещата много се промениха, особено в областта на технологичното развитие. Днес няма нужда да отиваме физически в един магазин и да купуваме стоките. Не, ние сядаме пред компютъра, използваме таблета си или пък даже телефона си и така пазаруваме в интернет. А къде се създават проблемите? Къде възникват те? Те се получават от факта, че стоките не са близо до нас. Те се намират някъде, някъде в Европа. Технологиите ушким ни улесняват. Ушки може да пазаруваме по-лесно и въпреки това има много закони и разпоредби, които са дискриминаторни. Всичко зависи от това къде се намира търговецът, къде се намира купувачът. И тук трябва да се видят много аспекти, свързани с цените – с доставките. Мисля особено за ключовата дума тук геоблокинг. Трябва така да структурираме цифровия пазар, че той да функционира така, все едно влизаме в магазина и пазаруваме директно. Благодаря, господин Каренс, а сега госпожа той има думата che al passato si fonda su due elementi chiave. За разлика от нещата в миналото, тук нещата се основават на два ключови елемента – енергетика и електронна комуникация. Ако искаме да има устойчивост, това са нещата, които трябва да вземем предвид. Това ни харесва в цифровия единен пазар и тук Имаме нова архитектура, нови правила на този нов свят, който, който се развива пред очите ни. Свободен достъп, липса на бариери. Всичко това може да създаде повече възможности за нас и това е една сериозна стъпка напред за гражданите, за бизнеса, за операторите и за потребителите. Същевременно обаче потребителите имат своите права, които се пренасят в този свят – малките и средни предприятия, които днес много се притесняват от тези промени, ще имат възможност да подпомогнат за извършване на тази трансформация и за управление на присъщия и риск. Разгледахме много внимателно регламента, вече сме чували за него. Разбрахме за възможността да се опитаме да направим този процес лесен, рисков. Необходим ни е подход, който да разглежда и да уважава всякакви права. Правата на неприкосновеност на личния живот, правото на сигурност, всички тези неща трябва да бъдат опазни. Говорим много за услуги, но това, не, което не трябва да забравяме, казвам го като член на Комисията по индустрия, че цифровия пазар навлиза в цялата в целия производствен сектор и нещата започват да се смесват, да навлизат в методите на производство. Това са нови индустриални взаимоотношения. Мисля, че индустрия 4.0 и други подобни инициативи при, подоб... при добра инфраструктура биха могли да помогнат. Трябва да имаме широколентов интернет, трябва да помислим за честотите, за прехвърлянето, защото тези неща са свързани с сектора на телекомуникации, но не трябва да забравяме и човешкия фактор. Господин Уважаема колега, говорихте преди малко за индустрията, за производителите и за потребителите не смятате ли че именно това е ролята на комисията и това трябваше да видим в това предложение именно предвидени от комисията мерки за постигане на баланс между правата на потребителите и интересите на бизнеса без да се слага допълнителна тежест или да има ущърб върху едната или другата страна? благодаря ви. Ma io ho parlato proprio dei provvedimenti collegati perché penso che l'azione della Commissione è convergente. Мисля, че комисията а и ние се съгласихме до голяма степен. Имаме пакета Индустрия 4.0, всички неща, които се, свързват с, с, свързани с другите процеси, с производството, така че не всичко е покрито в, това, в този законодателен пакет, но аз споменах какво друго може да бъде доразработено, защото говорихме за интегрирания пазар, дигиталния сектор, използване на нови технологии, защото устойчивостта е ключов елемент. Председателя давам думата на госпожа Форд. Трябва да работим съвместно в Европа, в Европа, за да може да имаме един добър цифров пазар. Ние не искаме да възпираме развитието на цифровата економика. За геоблокирането в традиционните пазари 28-те пазара са отворени за всички, но сега има по-различни неща, които обременяват малките и средни предприятия. Относно платформите, радваме се, че се отказахте от нов регламент. Бих искала повече платформи, повече конкуренция между платформите, също промяната на отговорността на посредниците може да има дестабилизиращ ефект. Освен това, на потребителите им допада многообразието на медийни а, услуги и е необходимо да отчитаме този факт. Благодаря ви. Господин Калас има думата. Госпожа Калас, извинете. Благодаря. Томас Едисън каза, че е имал начин да се справим по-добре и мисля, че това всъщност обяснява за какво става въпрос при дигиталните технологии, да направим нещата по по-добър начин, да предоставяме по-добра услуга, продукт, дори ползи за околната среда. Стратегията за цифровия пазар е свързана и с премахване на бариерите. Бариерите, които често се създават от устаряло законодателство или практики. Модернизацията на съответното законодателство ще бъде от ключово значение, за да може Европа да бъде в основата на тази вълна на нововведения. Мисля, че по, гео, по отношение на геоблокирането трябва да бъдем амбициозни и да видим защо се налага това географско блокиране. Неща свързани с ДДС, с доставка и разбира се с интелектуална собственост. Докато има причини за географското блокиране, компаниите ще продължат да използват тази практика. Целта е да имаме повече компании, които да продават онлайн, а не да ги изплашим. Така че тук има още много какво да се направи. Другата страна е свързана с услугите, свързани с транспорта. Не мисля, че те трябва да бъдат изключение в това предложение. Такива вебсайтове се ползват често от европейските потребители и тях често ги блокират на географски принцип възоснова на техния VPN адрес. Така че единната цифрова стратегия е свързана с премахването на барели и трябва да продължим да работим в тази насока. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на следващия колега. Госпожа Лопес Бермеклон, благодаря господин председател. Повечето от европейските граждани са работещи, е, както и потребители. Те трябва да имат е, е, добър доход, за да могат да се позволят да купуват. Има разнообразие на секторите. Не бива да се допуска отрицателен ефект на цифровизацията върху трудовия пазар защото сега има голямо разминаване между най-проспериращите зони и по-слабо проспериращите. Това може да се задълбочи, а не оправдано. Това, което ме безпокои, че можем да продължим да създаваме нови платформи при предлагането на нови услуги, но всъщност на практика се предлагат стари услуги в нов формат. И това въжи, например, за таксиметровите услуги, като тези на Uber, както и за други сектори. Има разлика между цифровите модели и традиционните модели. Необходимо е да имат обаче еднакви а, отговорности и при използването на двата вида търговия. Господин Реймон има думата. Благодаря. Мога само да подкрепя говорившата колежка. Правилно е да имаме стратегия за цифровия пазар, но също така ни трябва, трябва да имаме и цифрово общество и това нещо тук ми липсва. Аз имах студенти по журналисти като гости а, и те ме попитаха какъв е най-големия проблем. Според мен това е а, обща цифрова общественост. Ако искаме да премахнем геоблокинга за игри, не, а не за, за видеа, то, то, то нашата работа не е пълна. А ние искаме да произвеждаме новини, искаме а, да провокираме общ европейски дебат. В този смисъл видеята са много важни. Е, това нещо ми липсва в тази комисия. Комисар Етингер отговаря и за обществото, т.е. за цифровата, цифровата економика и обществото, т.е. трябват ни повече компоненти в този пакет. 500 милиона европейци не трябва да бъдат е, разглеждани само като потребители. Това са граждани, избиратели и участници в европейската демокрация. В този смисъл ви пожелавам до успешна работа, по-нататъчна работа върху пакета. Господин? Господин Рейман, искате, има към вас има синя карта, ще приемете ли? Благодаря. Аз слушах с огромен интерес и бих искала да зная какво е вашето мнение. Не става дума тук само за технически аспекти. Е, мислили ли сте за това, как демокрацията опосредства и може да подобри правата и работата на журналистите, а именно чрез технически средства? Geht? Geht das? Funktioniert das Mikro? Okay. Отговор. Да, трудно ми е да отговоря, но се опитах да обясни, да обясня, че с геоблокинга и с премахването на геоблокинга искаме да постигнем колкото, да достигнем до колкото се може повече а, хора. А тук се оценява главно комерциалната страна. Говорили сме за мрежовата неутралност и за други въпроси, по които стигаме до, раз, до противоречиви политически становища. Въпросът е обаче какво искаме да подкрепим а, комуникацията за гражданите, в интереса на гражданите или пък бизнес моделите. Ние като парламент трябва да вземем страната на свободната комуникация, на повече комуникация в името и в интереса на нашите граждани. Господин Шафхаузер. Господин комисар, още веднъж е, говорите за отваряне на пазара без а, е, никакви лимити, което може да постави Европа и държавите членки под а, е, чуждо господство. Вие нямате стратегия за европейска суверенност предвид на доминиращите чуждестранни технологии. И все повече предаваме лична информация на Google, на Amazon, на другите, работим с тайните служби на САЩ за Америка и нейните предприятия срещу нашите. От 2010 ние имахме сериозни позиции на пазара. Също се отнасяше и за Сименс. Сега обаче Алкател е разрушена и сега са се облагодетелствали американските и китайски фирми. Нека да се върнем към този пазар, който имахме преди промяна в правилата. Трябва да имаме правила за суверенитета на Европа. Аз виждам, че се предлага европейски облак, но гражданите ще могат ли да защитят своите данни? Вашия либерален подход обаче ни кара да се безпокоим, че може да се случи най-лошото. Единият цифров пазар без истинска стратегия, отново без да се опира на водещите предприятия в Европа, така както правят Китай и други, Русия, би било безотговорно. Комисията няма проявена амбиция, няма защита на суверенитета в името на конкуренцията и отварянето на пазара държавите членки трябва да намерят съответно решение. Трябва да се изгражда Европа, но от по-други институции. Господин Шафхаузер, има въпрос с синя карта към вас. Приемате ли? Господин Хакмарк. Благодаря. Аз чух, че вие а, приветствате руския протекционизъм, руската економика. Знаем, че руската економика е в а, опадък. А, няма вдъхновение в нея, няма конкуренции, няма върховенство на закона. Искате ли да ни кажете как гледате на развитието на прозрачността в Русия? Доколкото разбирам, вие гледате на това като модел. Кажете ни за протекционистските беззаконни условия на пазара в Русия. Кажете ни за всичко това и говорете ни за просперитета на руснаците. Този просперитет намалява със всяка изминалата година. Това е моделът, който ни предлагате и това е срамно. За отговор, уважаеми колега, вие сигурно може да получите първа награда за това, че характерно представяте казаното от мене. Аз казах, че един пазар като Китай е съумял да не допусне господството в технологично отношение от страна на САЩ, защитавайки своя пазар и своите технологии. Но Русия е суверенна държава. Тя има стратегия за суверенитет и тя е запазила своите позиции в технологичната сфера в интерес на обществото и на индустрията. Ние обаче нямаме подобна амбиция и съжалявам, че това е така в Европа. Председателят, имам добри новини за вас.